Alles klar hier. Okay, muss erstmal sortieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zwar noch etwas unvollständig. Госпожи и господа, още неколцина липсват, но имайки предвид твърде натоварената програма за, за днес, би трябвало да започнем. Най-важният човек за днес следобед вече е тук нашия докладчик Лехнер. Така че, мисля, можем да започнем без повече приказки. Първа точка от дневния ред приемане на дневния ред. Позволете ми да посоча, че 26-та точка от дневния ред альтернативно урегулиране на спорове по граждански, търговски и прочие ще мине преди 23-та точка. Получих е, с електронно съобщение госпожа Герингер, във връзка с това, че миналия път отложихме вземането на решение, що се отнася до правното основание за уредбата на радиоактивните отпадъци. Въпросът не е на дневен ред. Госпожа Герингер пита защо не. Причината е простичка. Според правилника и приложението за правомощията на комисиите, ние автоматично сме водеща комисия по този е, въпрос, е, когато е, дадена комисия, ресорната, поиска да се смени правното основание, но вече не е така. Няма искано такова нещо поради което и точката е паднала от дневния ред. Не, че някой от нашите членове на комисията не би могъл да поиска тя отново да бъде върната на дневен ред, но, но автоматично тя не може да попадне на дневен ред. За сега никой не е поискал ново правно основание. Ето това е положението към момента. Това просто за сведение. Втора точка от дневния ред. Съобщение на председателя няма такива. Трета точка. Приемане на протокола от заседанието на 23-24 майко няма възражения. Смятаме протокола за прият и сега вече по същество към публичното изслушване по четвърта точка. Трябва да изровя от някъде тук отделния дневен ред за това изслушване. Няколко приветствени думи, това вече го свършихме и веднага давам думата на нашия докладчик Курт. Първо, нека най-напред кажа, че аз далеч не съм най-важният човек. Най-важните са експертите от държавите членки. Е, имайки предвид ограниченото време, с което разполагам, няма да се впускам в подробности. Всички добре познавате положението. Едно нещо, което трябва да засегнем обаче е за основните решения, които са взети и техните мотиви по-специално, що се отнася до подведомствеността и приложимото право. Тоест, е, наследственото право остава национална прерогатива. Добре, това лесно може да се каже и оттам на и оттам нататък държавните законодателства да си уреждат въпроса, но от, от това следва сериозно дублиране и стълкновение на различните национални норми дори и да сме наясно е, с съдбата на е, наследствената маса е, на, на починалото лице, да сме наясно какво става с нея, това не пречи да възникнат проблеми с международен елемент, т.е. за един чужденец отвън е много трудно да се ориентира в уредбата на друга страна с нейното прилагане, тълкуване, понякога чисто и просто дори езиков превод. Ето защо за мен е голямо удоволствие, че успяхме да организираме това изслушване, което съм сигурен ще бъде много интересно Бих искал също така да добавя, че работата и тук, и в съвета напредва, макар и предпазливо, поне аз така смятам, предпазливо, но все пак напредва към известен завършик през септември месец, да се надяваме, ще се стигне и до там. Следващата и последващата седмица ще продължат разговорите, ще гледаме внесените изменения, а през септември месец, да се надяваме, ще можем да приемем текста тук, в нашата комисия, оттам нататък ще изчакаме развоя на събитията в съвета с надеждата до края на тази година да приключим въпроса. На лице са някои трудности, просто защото положението е такова, каквото и е, е, е по-настоящем. Противоречиви са законодателствата, законодателните традиции, правната терминология на различните държави членки. Тоест, тези трудности не се коренят в самия проекто регламент, а в сегашната правна действителност. И ние се надяваме да преодолеем тези противоречия, да постигнем едно по-добро положение, по-добра уредба на наследството. Приветствам австрийския експерт, който ще ни запознае с австрийската уредба, която е, е много подобна на уредбите е, в бившите дунавски монархии. Господин Битнер е австрийския представител – от Камерата на австрийските нотариуси. След това Метро Паскал Шасен, нотариус от Париж, ще ни запознае с положението във Франция. По-нататък ще се запознаем с положението в Испания. Госпожа Патрисия Гарсия Мериеро ще ни запознае с него. Не, е, по-нататък е, ще се запознаем с британската уредба. Адвокат и нотариус Ричард Фримстън, добре дошъл сред нас. Това е британският представител. А, Великобритания е, заема особено място, нека кажа, първо защото е заявила факултативен отказ от участие в регламента, е, но и поради това, е, че е, е възможно все пак и Великобритания, и Ирландия да са замесени в работа по този регламент, тъй като активно или пасивно те, те са засегнати. И сега, нека започнем с господин Битнер. Благодаря, господин председател, господин докладчик. За мен е голямо удоволствие да ви запозная с становището на Нотариалната камера на Австрия, която представлявам. В държавите членки на Европейския съюз има най-различна уредба на унаследяването. В повечето държави членки е, правоприемството се осъществява при настъпване на смъртта на наследодателя, но е, в някои случаи е необходимо известно време е, за уреждането на някои спорове, за делби, за установяване на съсобственост, което налага и необходимостта от изпълнител на завещанието. В англосаксонската традиция, разбира се, именно този е, изпълнител на завещанието се занимава с всички тези въпроси по закон. Съгласно австрийското законодателство и не само в рамките на бившата Австро-Унгарска империя, а и другаде, като например в Латвия, Системата е друга и тя също е дългогодишна, вековна, може да се каже. Унаследяването е, се осъществява при настъпването на смъртта, но е необходимо е, съдебно постановление за прехвърляне на собствеността. Наследникът следва да заяви е, своето право и да е, даде съответните доказателства, за да получи е, правото да изпълнява завещанието, да се разпорежда с наследствената маса, а това е, с тези функции могат да бъдат натоварени и няколко наследници. Нотариусите се занимават с този процесуален ред, правят най-различни проверки, и разбира се, целта в край на краищата е да бъдат гарантирани правата на малолетни и непълнолетни, на, нас, на наследниците, на заветниците, на кредиторите. Да се установи, да, да се увери нотариусът, че е спазено законодателството за собствеността, че са уредени отношенията е, с хазната, че всичко е наред в поземления регистр. Но, така ли че системата е, работи добре, е ефективна е, е нотариусът е посредник, съдът взема окончателното решение. И при това лицето изпълнител, съгласно австрийското законодателство, играе твърде ограничена роля. Няма административни правомощия. Тарифите на нотариусите са е, прияти с закон – А, накратко бих искал да ви запозная с уредбата на, на кадастъра или на поземления регистър, съгласно австрийското законодателство. Вписването в регистъра става по силата на, съд, на, на съдебно решение след проверка на правото на собственост. Има известна иерархия, предпочитание на, на заявителите – И едва ли австрийския поземлен регистр би могъл да бъде образец за уредба на въпроса на общоевропейско равнище на удостоверението за наследство, което е, е предмет на проекто регламента понеже вписването в регистъра в Австрия е чисто документална формалност. А съществената процедура е процедурата по унаследяване, която предшества вписването в регистъра. В сравнение с проекто регламента, Всъщност, някои неща ние приветстваме. Нека го кажем. Е, приветстваме легалното определение на съдебен орган, е, което дава възможност на австрийските нотариуси в случая е, да продължат своята дейност, и, доколкото попадат в легалното определение на съдебен орган. Има обаче някои ограничения, някои текстове, които биха могли да породят проблеми е, за е, вечните права, е, за унаследяването на недвижими имоти. Може да се стигне до прекомерни такси и всичко това ще доведе до практически зачеркване на нашата система, което едва ли може да бъде цел на регламент. Съветът на министрите на 10 юни постигна известен напредък, но не са преодолени всички проблеми. Така че е, ние настояваме за дерогация е, по 73-то и 74-то изменение е, на, регламента, на проекто регламента, внесени от господин Лехнер, докладчика. От съществено значение това е за Австрия, но, но и не само за Австрия. Удостоверението за наследство, разбира се, ще подобри нещата в общоевропейски план, но ние се опасяваме, че това удостоверение е, за целите на вписването на имота би могло да се разглежда като нотариален акт, което, което за нас не би било приемливо. И все пак все пак добре е, че се предлага поначало тази идея, но знаете, малките дребните камъчета обръщат колата и ние определено трябва да съсредоточим вниманието си върху тези детайли на уредбата. Благодаря ви, господин Битнер, за интересното изложение. Сега бързичко да преминем нататък към метро Паскал Шасен нотариус. Благодаря, господин председател. С голямо удоволствие участвам в работата на тази комисия. Много, много, многократно съм имал случая да представям позицията на Европейския нотариат в моето качество на председател на работната група и на, на, на съвета на нотариусите на Европейския съюз. Но днес а, а, тук ще говоря като френски нотариус. Френският нотариат следи с много голям интерес вече от няколко години проектът за регламент, който ни интересува. И трябва да кажем, че ние сме много доволни от двата основни принципа, заложени в Зелената книга от 2005 година. Първо, хармонизиране на правилата и зачитане на материалното право на страните членки възоснова на тези два стълба ние бяхме в състояние да станем свидетели на една сериозна еволюция за нас, френските нотариуси, в областта на наследственото право и неговите въздействия върху юридическият режим в тази област. А, като се имат предвид краткото време, което, а, с което разполагам, няма да правя преглед на цялото френско наследствено право, ще направя три а, коментаря за процеса, за проекторегламентът във връзка с неговото практическо приложение. Той ще постави ударение на някои негови аспекти. А, преди всичко, а, изборът на приложимото право, използването на а, а, какво ще бъдат неговите въздействия върху френското наследствено право, а, и също така а, глобални, глобалният компромис, за който говорихме миналата година. Избирането а, на приложимото право от лицето. За да ви кажа какво е положението в френското право, ще ви дам един кратък а, пример. А, нещо, което сам съм преживял. Един от моите френски клиенти а, работи от много години в Брюксел и той неочаквано почива в Белгия. И обаче не белгийското наследствено право трябва да се прилага към неговото наследство, а френското наследствено право. Френското, а, френското право а, а, обаче не признава а, избора на приложимо право съгласно а, а, член а, 79. Защото а, може човек да предложи неговите, неговите наследствени проблеми да бъдат решени от дадено определено право, правна система. И ако лицето в случая, както живее в Белгия, а тук се да се приложи френското право, какво да правим? Липсата на възможност за избор в случая, какъв е отговор на белгийското право? по силата на 17 член от регламента се прави избора на това приложимо право с една проста декларация от страна на наследодателя. второ, какъв е интересът на един френски, френски гражданин да избере френското право? Един французин, който живее в, Бел, живее в Белгия, примерно, сключва брак там, съгласно френската практика, нещо доста, доста разпространено, се прави дарение предварително и то трябва да бъде признато след това. А, не, винаги обаче това се признава от прав, правото в една или друга страна. А, децата а, на случая може да бъдат в Белгия, в Франция или в САЩ. А ако се прилага по него а, френското право, ще има последици, които са, ще бъдат а, нежелателни. И а, това, което е предвидено в неговият а, брачен договор, е, ще, бъде поставен, ще бъде поставен под въпрос е, дарението, което той е направил и начина по който се изчислява а, е, а, полагаемата не, неотменната част, която се припада на неговите наследници, в случая неговите деца. а, практиката а, на даровете, която се отежнява от данъчните изисквания на френското законодателство, Интересно е да видим по какъв начин прилагането на едно друго право би срутило цялата правна постройка на френската наследствено на, на право. Тук имаме съчетание на три различни неща първо прилагането на едно единствено наследствено право, един от стълбовете на правната уредба в това отношение. Второ, изборът на приложимо право от наследника, което вече ви описах. И в случая за децата това е много просто. съчетанието от тези критерии ще ни даде възможност да съветваме нашите клиенти в бъдеще с много по-голяма сигурност и с много по-голямо спокойствие. И ние се радваме, че това е така и така ще, се работят френските нотариуси в бъдеще, въз основа на този регламент, който приема тези принципи, проекто регламент. А, а, накрая да кажа няколко думи за главните насоки във връзка с базовския компромис. Тези забележки, господин председател, са абсолютно лични. Те в никакъв случай не са някаква официална позиция на френския нотарят. Преди всичко трябва да кажа, че ние сме задоволни, че а, имущественото право е изключено, неговите права са изключени от проекта регламента. Защото тези, тези въпроси се уреждат с правото на съответната страна. И там се урежда кой ще е, има, бъде компетентен да решава тези имуществени въпроси. А, това политическо решение е много важно за френските нотариуси. А, защото, по, когато става дума за имуществени въпроси, а, ние а, сме а, пред, послед, изправени пред последиците на един закон за френската, за френската, за френската юридическа, юридическа професия, прият на 22 март 2011 година. който третира тези въпроси. Става дума за правата на нотариуса, да има достъп до поземления регистр, до имотния регистр. И Политическото решение на този въпрос, което се запазва в проекто регламента, отговаря на тези френски законодателни положения, прияти съвсем неодавна. Второ, по отношение на удостоверение за наслед, наследник. Става дума а, а, за едно удостоверение, което ще въжи във всички страни членки. Това ще разглеждаме през следните идващите седмици. Бъдещото удостоверение за наследие, европейско удостоверение за наследие ще бъде валитен документ за вписване в имотния регистр на съответната страна. По законите на тази страна. По този начин се уточнява позицията, която трябва да бъде поддържана и развита от френския нотарят. Това европейско удостоверение за наследност а, е близко до френското удостоверение, което е залегнало в нашия граждански кодекс. И а, нашите компетентни а, органи могат възоснова на него да вписват а, неговите носители в а, имотния регистр. Това ще ни даде известна сигурност и френският нотариат, в който аз участвам, като нотариус се радваме по тази причина, че това ще бъде така. Той просто ще бъде решен така. Още един път ще повторя, че ние с голям интерес следиме развитието на този проект регламент, подкрепяме неговите основни линии и очакваме неговото приемане. Благодаря много. Господин Шасанг, не мисля, ще на този етап да коментирам. но Ще се обърна към слушателите. А, когато се поставя въпроса кога се осъществява прехвърлянето на вечните права и кога се регистрира прехвърлянето в различните видове регистри, разликите е, са на лице. В Германия е, нерегистрирането въвежда в е, право на собственост а, а, решението а, за прехвърляне на правата. Да, мога да, по, да потвърдя вашите права. В Австрия е по-скоро изключение да се извърши вписване а, в регистъра за целите на кадастъра. Да, добре, това е ясно. просто защото се казва, че не се оспорват процедурите на регистрация в страните членки. това обаче не е единствения проблем. Но сега искам да дам думата на Патрисия Гарсия Медиеро за позицията в Испания. Eh, Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Ще ви запозная с някои елементи относно наследственото право в Испания, свързани с международното частно право и а, проекта за регламент, който се обсъжда. Първо, тъй като приложимото наследствено право е испанското, кога, когато се прилагат съответните разпоредби на международно частно право, първата характеристика по отношение на определението на унаследяването е да се установи а, че след като получателя на наследството приеме да бъде наследник, се е, установяват съответно е, задълженията и активите на починалото лице. Намесата на съдията се свежда само до случаите, когато има спорове по отношение на определенето на имуществото или в случай, когато лицето е починало без завещание. Обикновено, когато става въпрос за завещание, е, се проучва наследниците в нисходящ и възходящ ред, както и с по серебрена линия. правомощията се прехвърлят е, от е, наследодателя съгласно гражданския кодекс. Като а, е, след това а, просто има административно управление на наследствената маса. А, съществува задължението да се докладва на съответните съдебни органи относно разпореждането с наследственото. Имаме също и тъй нареченият разпоредител с наследството, който може да бъде определен от управителя или от съдия. Над 50% от наследниците искат да се премине по тази процедура, защото към услугите на администратор се преминава, когато те са на едно мнение и нямат спорове. След което се прави оценка, за да се уреди наследството на базата на така определените задължения и активи в, имуще... в наследствената маса. Преди разпоредителя да извърши разделянето, трябва да се направи тази оценка. Друга е системата, когато имаме непълнолетни. След като бъде прието и разделено наследството, се прилагат съответните норми, касаещи оставеното завещание. В случай на а, непълнолетни лица или лица с увреждания се определят изпълнители на завещанието, което се урежда и в самото завещание. В Гражданския кодекс е предвиждана възможността преживелият съпруг или съпруга да управлява завещанието в качеството на изпълнител. Там има разпоредби, касателно живеенето. Ако а, наследниците приемат наследството, тогава разпоредбите за местоживеене се прилагат ретроактивно от момента на смъртта назад. Приемането може да стане изрично или по подразбиране – прехвърлянето на вечните права се, се извършва пряко от починалото лице към наследниците или посредством услугите на трето лице, което извършва услуги по прехвърлянето. Тук се включват администраторите и изпълнителите, включително а, и управлението а, от името и в а, по, и за сметка на лица с увреждания, както и случаите, когато функциите на управляващо лице се извършват от преживелия съпруг или съпруга. По какъв начин а, проектът а, за законодателство ще се отрази на положението в Испания? Той няма да се отрази на а, материалната част на правото, но ще е повлияли на момента, когато а, а, даден акт влиза в сила, особено когато има международен спор, уреждан по международното частно право, компет... тогава компетентността на а, съответния съд се, а, влиза, се взима предвид с оглед на Лекс Особено важен е тук въпросът за, условието за приложимо право по мястото на настъпилата смърт. При сегашната система в деня на настъпване на смъртта компетентността на съда преминава у съда на постоянно местожителство. Т.е. въпросът за гражданството се отстранява. Накрая, въпроса за а, наследниците от друга държава. Тук преминаваме като една, о, към една обща система за Европейския съюз, чрез въвеждането на европейското свидетелство за наследяване. Може би нещата ще се конкретизират, ако се изчисти, уточни дефиницията за а, местоживеене, местоживеене към момента на събитието, тъй като в Испания има значителен брой граждани на други страни. И ако лицето не предпочете прилагането на отечественото право, ще възникнат много проблеми, а, когато трябва да се решава въпроса за обичайното местоживеене. Едно от решенията би било да се а, премине към клаузата а, за а, изчистване на въпроса, да се, която обикновено фигурира в спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане. А, при прилагането а, им спрямо чуждестранни физически лица. Така може да се избегнат дебатите по отношение на, а, то, на обичайното местоживеене, ако споровете по наследството се свързват с това в Испания ще трябва да се положат доста усилия по отношение на прилагането на, на отечественото право, особено за лица, а в чието страни по происход системата не е така а, стрикна, докато в Испания има много стрикни разпоредби в гражданския кодекс. Според нас има и други моменти, които трябва да се уточнят. Така, например, а правният институт прехвърляне на друг съд не е приемлива. Тя не съществува в испанското право и ще усложни много нещата по отношение на унаследяването и даренията. Това също е проблем съгласно гражданското ни право. А, по отношение на компетентността на съда, а, често този въпрос се отнася до уреждане на въпроса в случай на стълкновителни норми. Това предполага възможността да се сключат някои споразумения, така че да се стигне до съгласие към момента на унаследяване, при липса на писмено завещание. Например, германска двойка, която обикновено пребивава в Испания, но имуществото и децата им са в Германия, а те живеят в Испания в вилата си. Съпругата решава да се върне в Германия и там умира, без да е написала и оставила завещание. Така, въпреки при съществуваща връзка с Испания, семейството би предпочело да се прилага германското право, тъй като то им е по-познато. И а, за тях правната а, несигурност а, не съществува по отношение на, на отечественото им право. Така че е, предлага, предложението се въведе европейско свидетелство за наследяване е много положително. Все пак трябва да си даваме право по какъв начин това ще се отрази практически. Например, на функционирането на регистрите в Испания. За по-обичайните случаи, е, когато е, починалото лице няма обичайно е, местоживеене в Испания, но а има втори дом или вила в Испания, ние се надяваме ситуацията да е, продължи да се урежда по начина, по който нещата са уредени към момента. Тоест, прехвърляне на вещи и вещни права посред, с помощта на испански нотариус. Благодаря. Благодаря ви за изложението. Мога само да потвърдя, когато говорим за тия неща в Германия, хората задават като първи въпрос, а какво ще стане с германските пенсионери в минорка? и тяхното наследство. Ето същия въпрос възниква и когато те са се отеглили и живеят във Франция или обратно. И така, сега бих искал да чуем за положението в Обединеното кралство. Ричард Фримстън. Um, Благодаря, господин председател. Най-напред, разбира се, трябва да кажа, че аз представлявам Англия и Уелс от цялата Великобритания, от цялото Обединено кралство. Макар и, а, що се отнася до частното международно право, то е по един същи начин уредено навсякъде в Великобритания. Материално-правната уредба е малко по-различна. Организационната структура на правораздаването също. А, пред Полагам, че би било добре да ви запозная накратко е, с английската система на лични представители, които получават от съда правото да е, управляват наследствената маса е, и да видим как всичко това би се вписало в проекто регламента. Лично аз много се надявам Великобритания да се откаже от факултативния си отказ и факултативно да влезе в регламента. Um, Личните представители, личен представител е общ термин както за изпълнителите, така и за администраторите. Изпълнителят е по волеизявление на завещателя, докато администратора по решение на съда, било защото починалото лице не е оставило наследство или защото има спор относно изпълнителя. Има разлика, що се отнася до правомощията на, на двете лица. Изпълнителят черпи правомощията си непосредствено от завещанието и те възникват при настъпването на смъртта, докато администраторът се оправомощава от съда и съответно не може да действа без съдебното решение да е постановено. И съответно различни са документите. Единият е пробат за правомощията на изпълнителя, другия е пълномощие за администриране. И, и в двата случая става въпрос за своеобразни пълномощни. and deal with them separately So I'm not talking here about any issues. И значи въпросът за е, унаследяването е уреден е, в отделно законодателство е, у нас, за разлика от въпроса за управлението на наследствената маса. Аз ще се спра само на него и съответно на въпроса за подведомствеността, за, за международната подведомственост. В Великобритания ние винаги сме смятали, че е необходимо да се е, даде документ е, за представителство е, за разпореждането с всякакво имущество, намиращо се на територията на Великобритания. Макар и съгласно международното частно право да се прилага друго наследствено право, ние винаги сме смятали, че намиращите се активи, намиращото се на територията на Англия и Уелс, например, имущество, подлежи винаги на националното, на британското право и съответно, за да се разпорежда някой с това имущество, следва да получи е, да бъде съответно правомощен от съда или от е, наследодателя. Съдът е компетентен само след като бъде определен личния представител. И само тогава. И е, в бележките си аз споменавам едно, е, един наскорошен съдебен спор – е, при който на близките на починалото лице не, не е дадено право да подаде искова молба, тъй като поначало не са били определени от съда за, за представители. И без е, такова процесуално качество те не биха могли и да се жалват. Е, дори лицето да почине е, без да, да има местожителство в Англия, това е нашата привръзка, съгласно нашето законодателство, дори да няма имущество в Англия и Уелс, пак може е, в Англия и Уелс да се постанови е, представителство от съда. Е, Има едно интересно решение на съда, пак, което прокарва разликата между правоприемството и администрирането по смисъла на регламента Брюксел 1. По-нататък как се получава е, такова английско решение за представителство? Но на вас, вероятно, ще ви е, бъде е, интересна и една друга наша уредба. Е, е, един пробат, постановен в Англия и Уелс, би могъл да бъде изпълнен и в чужбина. И обратно, е, постановено извън е, Великобритания представителство може да бъде упражнено в е, Англия или Уелс. Закона се казва Закон за колониалния пробат. Очевидно защо. Това урежда отношенията с бившите колонии на Британската империя. И ако, ако, ако вземем е, е, Кипър, който също участва в тази е, система, в същото време е и държава членка на Европейския съюз. Ако в Великобритания бъде постановено от съда представителство, съгласно което дадено лице може да се разпорежда с имуществена маса, то може да упражни дадените му правомощия в Кипър с, просто с известие, с един печат, с един апостил в Кипър и обратното. Ако съдебното решение е постановено в Кипър, то ще бъде изпълнимо практически автоматично в Англия или Уелс. Подобни са отношенията между някои от щатите на Съединените щати. 15 е, щата са приели еднообразния щатски кодекс за пробата – и те също приемат такива представителства, постановени в други страни. Пробатът, постановен в Великобритания, ще действа и на територията на Съединените щати в такъв смисъл. Един от проблемите, свързан с международно разпръснатата наследствена маса, е, че ако наследодателят е посочил и то на английски язик завещанието си изпълнител, не би имало никакъв проблем. Ако няма такова завещание на английски язик, посочващо изпълнител, то ще трябва е, лицата, наследници да се отнесат е, до съда, за да назначи той администратор. Важният тук въпрос е за действието на съдебното решение за представителство или управление на, на имуществената, на наследствената маса. Действието е, че личният представител получава всички права да се разпорежда с имуществото. Като ако съгласно завещанието е посочен изпълнител, то наследствената маса в Англия и Уелс автоматично попада във владение на изпълнителя, на така посочения изпълнител. Ако няма изпълнител, то при назначението от съда на, на, на администратор или синдик, е, нали, същият е, ще получи пълно право да се разпорежда с е, имуществото. Ще, ще бъде въведен в имуществото със съответния акт въвод и ще се разпорежда като посредник между починалото лице и наследниците. Друга една особеност е, че личните представители в Англия нямат задължението да се занимават с имущество извън Англия или Уелс. И така възникват някои противоречия с проекто регламента, в смисъл, че вероятно ще бъде необходимо личните представители, определени съгласно английското е, законодателство, да, да бъдат задължени да се разпореждат с имуществото, където и да се намира то на територията на Европейския съюз. Другият е, момент, който е важен според мен, е, е защитата, е, гаранциите, с които се ползва личния представител. Той носи лична отговорност за имуществото, включително за данъчни задължения и за разпределението на, на между наследниците, както и за удовлетворяване на кредитори. И така изпълнителят и, или личният представител се защитава като е, заяви е, отказа си от отговорност съгласно е, закона за доверителната е, собственост. Е, и по този начин, ако кредитори, ако останат неудовлетворени кредитори, те могат да насочат изпълнение срещу наследниците, между които е разпределена имуществената маса, но, но не и срещу изпълнителя. Е, става просто конкретно за 19 ти член 2 алинея от проекто регламента. Ще ми се да развие някои идеи за неговото изменение, за да е, се отрази тази специфика на личния представител. И пак повтарям, аз много се надявам е, Великобритания и Ирландия в крайна краща да, да склонят да се присъединят към регламент. Но с това за сега бих искал да приключа. Благодаря. Благодаря, господин Фримсън за тези обяснения във връзка с личното представителство и изпълнението на завещанията в Англия, Великобритания. Забравих да ви кажа по-рано, че господин Леман е тук. И е, също така пропуснах е, да му кажа добре е дошъл още в самото начало. Много съжалявам, извинете ме за този пропуск. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате възможност да участвам в, в това изслушване. Аз съм адвокат в Германия и говоря а, тук не само като такъв, но като член на а, Комисията по наследството на Германската адвокатска асоциация. Въпросът за изпълнението на завещанията е много важен за нас. германската система има някои специфични черти в това отношение. Изпълняването на завещанието не значи само разпореждане с активите и собствеността на починалия уреждане на дълговете, но това значи и други неща. По германския закон може да има постоянен изпълнител – изпълнител, който може да действа до 30 години. В някои специални случаи този срок може да се продължи е, и да трае е, до целият е, естествен живот на изпълнителят на завещанието. Това става обикновено, когато става дума за малолетен или напълнолетен, или когато става дума за недееспособен. И казахме, че това се прилага и в случаите на непълнолетни, малолетни. В такъв случай съвсем нормално е да се назначи подобен изпълнител на съвещание, съвещанието. Това е особено важно за богати хора, които биха искали, които не искат техните деца да ги наследят прекалено рано, още докато са в ученици. Ако имате примерно един 18 годишен младеж, който наследява 1 милион, е, сами виждате, че това едва ли е идеално положение. Ако сте на 16 години и знаете, че когато станете на 18 години, вашият е, законен настойник вече няма да се разпорежда с имуществото, а вие ще можете да влезете в правата си на наследник – Положението също е доста съмнително. Много родители искат да избегнат това положение, тази опасност. 108 изменение третира този въпрос. Удостоверението няма да се ограничава само за срок от 3 месеца. Но за нас е повод на загриженост е, че тук не е съвсем ясно, ако някой получи права на изпълнител за 30 годишен срок, могат да ако компетентният съд не е в Германия, а в някоя друга страна. Искам да кажа няколко думи за общите завещания и споразумения във връзка с наследството. Споразуменията по отношение на наследството трябва да бъдат заверени, легализирани от нотариус. За разлика от това, съвместните завещания могат да бъдат направени, написани на ръка и не е необходимо да бъдат нотаризирани. В тях се постановяват абсолютно задължителни условия по отношение на наследството. Ако сте сключили подобно споразумение, не можете без съгласието на другата страна по споразумението да се откажете от това наследство и да го оставите, да оставите на друг наследник имуществото си. Тоест, съвместните завещания са доста сложна материя. Една брачна двойка може, съпружите могат да изготвят подобно съвместно завещание. Възможни са различни е, варианти. Може това завещание да бъде правно обвързващо за времето, когато съответните партньори са, са живи. Тоест, докато а, съпругът, а, с който е изготвено съвместно завещание, е жив и е готов да измени това завещание, това е възможно. Стига да бъде удостоверено от нотариус и стига другият, другата страна по съвместното завещание е информирана. Т.е. да имат еднакви възможности и двете страни да участват в изменението на завещанието, да бъдат уведомени за това, което техния съпруг или съпруга е решил. Когато един обаче от съпрузите вече не е жив, съвместното завещание е абсолютно задължително, абсолютно правилно обвързащо, защото то не може вече да бъде изменено със съгласието на починалия съпруг. Във връзка с това искам да спомена и следното – може би ще бъде необходимо да се разгледа приложното поле на членове 16, 17, а може би и 18. Ще ви дам пример, извлечен от моят личен опит. Като шведски гражданин и специалист в областта на информационните технологии, който работи в Дармштадт, той живее с една германка, имат четири деца. Надявам се, че по силата на разпоредбите на проект от регламента, тази двойка ще може да включи в Германия споразумение по отношение на тяхното наследство и да уреди как децата им да ги наследят. Какво би станало обаче, ако те begründet wird, äh, wird er dort auch die Regel sein. Bei den gemeinschaftlichen Testamenten, die handschriftlich verfasst. Ако живеят в Германия, споразумението ще бъде подготвено от германски нотариус, ще бъде по формата на съвместно общо завещание. И приложим ще бъде германският закон за наследството. Но ако шведският гражданин отиде другаде да работи в друга страна, примерно върне се на работа в Швеция и се връща в Дармштадт само през уикендите. Предполага се, че след време семейството ще го последва и също ще отиде в Швеция. И а, шведът приготвя ново завещание, изготвя ново завещание в Швеция. Въпросът е какво става със съвместното завещание, изготвено по германския закон, удостоверено от германски нотариус. Такова завещание в Швеция не би било признато от германският закон. Особено като се има предвид, че един от съпрузите все още живее в Германия. Но по силата на член 16 от проекта регламента ще бъде приложим шведското, а, шведският закон за наследството. И този закон може да не признае германското споразумение и може да признае е, наследството, което е изготвено от е, съответния съпруг в Швеция. Защото член 16 от регламента казва, че тук става дума за едно хипотетичен статут на наследодателите. Законът, който се прилага по времето, когато се е, е подписано споразумението. 17 член на проекта регламента говори за споразумението и приложимото към него право. Но ако прочетем член 16 и го сравним с член 18, където става дума за посветната на германския закон, и ако споразумението не се отнася до цялата маса на, на наследството, а само до част от него, в нашия случай германските наследници, ще могат да разчитат, че споразумението подписано в Германия е непроменяемо. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Лейман. Не бих искала сега да се спираме специално на Германия и германския закон, но това, което вие ни обяснихте, е свързано с изменение. И аз самия съм внесъл изменение към член 18 и то моето изменение отразява до известна степен това, което вие ни обяснихте. Защото иначе трябва да се попитаме дали съвместните завещания ще бъдат изобщо уредени и трябва да бъдат уреждани от този регламент. Е, така както аз разбирам въпроса, така както разбирам 18 член, този проблем може да бъде преодолян, ако използваме института на избор на приложимо право. Иначе е, се оказват, че има една празнота в правната уредба на този въпрос. Благодаря, ще продължим да говорим в двустранен е, спад този въпрос. А сега ще дам думата на а, Бетрис Фиска. Благодаря, господин председател. Помолиха ме да се изкажа накратко каква, по въпроса каква е ролята на доверителната собственост и доверителните фондове при наследствата. Сега те не влизат в обхвата на член 1.3 на регламента. Другото пояснение, с което искам да започна е, че аз а, бях адвокат в Италия, а сега съм английски адвокат, т.е. ежедневно боравя с а, материалното право и на двете страни. Непрекъснато минавам а, и към а, общото прецедентно право на британската система и към континенталното. Какво става, когато лицето почине с или без да остави завещание? Аз се занимавам само с този вид фондове, не се занимавам с доверителни фондове, създадени от лица с други цели по време и докато са живи. Като цяло има правно взаимоотношение, което се установява, когато лицето, което прехвърля а, маста на а, имуществената маса или довереника, а, я прехвърля на доверител или попечител, който я държи и а, при, а, владее, но ползите са за друго лице, наречено бенефициент а, има съответните изисквания в закона за това. Интересът на бенефициента е интерес на собственик, т.е. В негово, в негово име се придобива или се извършва други разпоредителни сделки с имуществото. Не може е, лицето, някое лице да придобие собственост върху тези части от имуществената маса без да се отчете а, и ин, интереса на собственика. Доверителят а, трябва да а, а, бъде да бъде установено, че може, че е в състояние, в правен смисъл, да се разпорежда с имуществото си, когато създава фонда да посочи какво се внася в фонда и кои са бенефициентите. Ако липсват някои от тези три характеристики, то тогава актът се счита за недействителен. Има два вида фондове. Фондове по завет или завещание или по закон. В Обединеното кралство е, фондовете трябва да отговарят на съответните изисквания на английското право. Кои са бенефициентите, на които, е, в чиято полза се управлява имуществото? Всичко това са въпроси уреждани в рамките на самото завещание. При заветният фонд се създават два вида фондове. Единият е дискреционен, а другият представлява интерес върху собствеността. Дискреционният фонд постановява възможност за разпореждане с имуществото, т.е. довереника винаги действа а, от името и за сметка на бенефициента, а, като интересът му е определен в акта за учредяване на фонда като интересът зависи от този документ за създаване на доверителния фонд обикновено се изготвя доста документ или писмо, което няма формално изискуеми реквизити. Там се посочва волята на доверителя да се създаде фонда, но той няма ограничение върху довереника, така дискреционните правомощия на, на доверителя остават а, в сила. А, така, довереникът а, определя дялът на съответният а, получател на наследството, както и момента, в който се прехвърля то бенефициентите на дискреционния фонд не могат да предявяват претенции към фонда. <clears throat> Те просто се надяват, че довери... доверителя ще а, е създал фонда така, че довереника да им изплати някаква или прехвърли някаква, а, някакво имущество. При а, фондовете за собственост Интересът не бих казала, че е интерес на плодоползване, това е друго понятие, а по-скоро е ползване на а, права за определен срок или за целия период на продължителност на живот на дадено лице, след което интересът се остава в фонда, като доверителите, довереникът трябва да го разпределят да го разпредели между посочени други бенефициенти. Сега, както описа колегата от Германия, тези фондове имат за цел да осигурят защита на непълнолетни, малолетни и лица с увреждания. А тези фондове се управляват докато лицата навършат пълнолетие или ако става въпрос за лице с трайно увреждане за, цели, за а, периода на живота на това лице. А, фондовете са прости като структури, те е, се учредяват е, като за довереник се определя лице, на което доверителят има пълно доверие. <clears throat> Така, например, съпругът или съпругата получава половината от наследствената маса а, след нейната а, смърт. А, а, приходите от а, тази наследствена маса се а, прехвърлят и ползват от децата. Що се отнася до вечните права, които се включват в такъв един фонд, те се определят на базата на приложимото местно законодателство. Фондът представлява средство, чрез което доверителят управлява наследството си. Например, англичанин, който притежава недвижима собственост във Франция, желая да създаде доверителен фонд. Той го създава по а, реда на английското право за имуществото си в Англия и по реда на наследственото право в Франция за френските си имоти. Но във Франция няма да се признаят тези английски разпоредби и ще се приложи изцяло френското право. Но ако а, имате имущество, което е разположено изцяло на територията на една страна, например, а, фондът е създаден в а, Англия, а, и наследниците пожелаят да оспорят завещанието, защото такива спорове се случват не само в Англия, а и другаде. Все, всеки доверителен фонд, създаден по завет, трябва да бъде изцяло съобразен с наследственото право. Фондовете а, е, са а, е, инструменти, които а, е, се управляват изцяло от наследственото право. Що се отнася до регламента, не бих искала сега да ги обсъждам. Въпросът е дали през цялото съществуване на един фонд трябва да се прилагат наследствените разпоредби, наследствено правните разпоредби, след като е извършено онаследяването и съгласно условията на фонда определени стоки движими и недвижими са а, били прехвърлени. Но ако има нарушение на правилата на фонда, аз не виждам защо да се прилага правото относно наследяването, а не правилата на фонда след като бъде учреден фонда и приключи разпределението на наследството, тогава фондът се превръща в отделно юридическо лице, което трябва да се управлява съгласно общите правила. Това е моето виждане. Благодаря. Благодаря. Аз а, реших да изслушаме всички експерти, за разлика от предвиденото в дневния ред а, разделяне на две части. Да, да, сега ще дам възможност на колегите да, да зададат въпросите си към всички докладчици. Техните изложения бяха много интересни и проявиха голямото многообразие на е, правни системи, на, на традиции. Изумително е наистина това многообразие. Хората казват понякога, защо така да осложняваме нещата. Но ето на, те са сложни поначало. Господин Гало, госпожа Гало по-скоро. Е, въпрос. Благодаря, господин председател. Питам се, що се отнася до изпълнителната е, сила е, и доказателственото действие на автентичните актове. Регламент 4 от 2009 за семейната издръжка предвижда равнопоставеността на съдебните решения и на автентичните актове, що се отнася до изпълнителното им действие. Не е същият режим обаче, що се отнася до доказателствената сила на автентичните актове, досежно наследяването, тъй като има две, две действащи в Европа системи, различни една от друга. В единия случай, в който е, задължително се минава по съдебен ред и, и другата система, при която е, нещата остават в нотариалната сфера. Ето защо аз задавам въпроса и на съгражданина си, е, е, магистър е, Шасен, френския нотариус. И за да се постигне някакво равновесие между тези две системи, аз бих искал да получа някои сведения, някои насоки относно съдържанието на свободното движение на тези автентични актове? Какво ще подразбираме под тяхната, тяхното свободно движение? Ще се стигне ли до признаване фактически? парламентът е приел е, е, резолюция именно в този смисъл. Е, господин Ортега на времето бе автор на тази резолюция. Мисля, предлагаше се пълно признаване взаимно на автентичните актове. Това е въпросът ми и аз бих адресирал до френския експерт. И разбира се, е, до вас, господин председател. Магистър Хасен, желаете ли да отговорите? Да, благодаря, господин председател. Уважаема госпожо, вие е, е, сложихте пръста на, на нещо наистина много щекотливо като цялостна материя в Европейския съюз относно автентичните актове и тяхното свободно движение. Аз бих искал да прецизирам конкретно въпроса за доказателствената сила, без да се спирам на изпълнителната, която наистина е предмет на държавен суверенитет. Що се отнася до доказателствената сила на френските нотариални актове, например, както вие е, посочихте, тя е, се е, установява чрез съдебно решение. Всъщност автентичният акт във Франция е френски и неговата доказателствена сила на едно съдебно решение не може да бъде поставена под съмнение. Що се отнася до доказателствената сила на автентичния акт, тя зависи от фактите и обстоятелствата, установени от самия нотариус, които той е описал факта. Датата, лицата, обстоятелствата, които са сведени до знанието на, на нотариуса. Това е, е доказателствена е, сила, потвърдена от е, едно публично длъжностно лице, какъвто е нотариусът. От друга страна, естествено всички знаем, че един нотариален акт може да има своите неточности и, и да бъде предмет на корекция. В областта на, на наследството за какво става въпрос? Значи имаме нотариални актове, още от, от 2001 година, всъщност не, не чак толкова отдавна е уреден въпросът. И трябва да кажем, че това, което се предвижда на общоевропейско равнище, е, е доста подобно на това, което вече действа у нас. Сега, един нотариален акт за наследство може да съдържа и някаква грешка. И той тази грешка трябва да бъде е, изправена чрез е, издаването на нов акт. И това по съдебен ред. Мисля, че не бива да се притесняваме относно доказателствената сила на автентичния акт. В френското законодателство тя е добре уредена. А що се отнася до въпроса за обращението, за свободното движение на автентичните актове в рамките на Европейския съюз, въпросът е далеч по-обширен. Е, лично аз е, е, бих казал, че френските нотариуси винаги са били за свободното движение на актовете с предпазливост, разбира се, следва да се подходи достатъчно благоразумно, имайки предвид, че някой пък не са съгласни с това свободно движение. Ето, това бих могъл да ви отговоря, уважаема госпожо депутат. Благодаря. Бих искал да чуем нашите експерти, но, но по, по свободното движение. Госпожо Гало, вие сте внесла изменение в тази връзка. Мисля, няма съмнение помежду ни, че автентичните актове следва да бъдат предмет на да подлежат на свободно движение. И при това трябва да имаме предвид, че има разлика. Е, що се отнася до изпълнеността на един акт, е, в зависимост от това дали е, той е за парично задължение, например, или за нещо друго. по повод на наследяването държавите членки, съгласно националното им законодателство, се издават различни автентични актове и а, тяхното съдържание зависи изцяло и тяхната сила от а, съответната национална законодателна система. Австрийският експерт иска да коментира. У нас положението е особено. Имаме двустранни спогодби е, с страните, принадлежали някога към Австро-Унгарската империя. Е, но по принцип признаването на автентичните актове би, би могло да се допусне. Стига по силата на това, обаче, да не се заобикаля първоначалната воля на съда. Британския колега. Аз съм един от 100, повече от 120 хиляди адвокати, е един от повече от 900 нотариуси в Англия. И аз си дам сметка, че последиците от един акт, който аз оформя в Англия, ще бъдат различни в сравнение е, с последиците на един акт, оформен от е, магистър Шасен в Париж или пък оформен от е, един германски нотариус. И ние, разбира се, имаме своите различни правила. В Англия най-тържественото волеизявление на едно лице е на английски deed, нотариален, нотариален акт е, за собственост е, или, или е, прехвърляне на, на имущество в повечето случаи. И а, последиците би следвало да бъдат еднакви навсякъде. Въпросът е обаче какъв проблем се опитваме да решим тук. Що се отнася до наследяването, европейското удостоверение за наследство, според мен, трябва, разбира се, да се движи свободно навсякъде в Европейския съюз и това ще бъде първичният, нали, това ще бъде автентичният атак, на който най-вече следва да обърне внимание. Благодаря. Понеже споменахте удостоверението за наследство, аз исках да засегна един проблем. Вероятно бих могъл да го адресирам въпроса до магистър Шасен, понеже той го спомена в началното си изложение. Вероятно и другите са, са се натъквали на него. Проблемът е за отговорността. Да, различните уредби е, имат своята специфика. В тази връзка ние сме внесли, аз самият е, също изменения – към текста с цел да се облегчи прехвърлянето към държавата членка по происход, понеже нотариусите, съдебните органи от тази държава членка най-добре биха могли да преценят казуса съобразно системата, която най-добре познават. Въпросът ми към метър Шасен. Независимо дали става дума за, за едно удостоверение, издадено в Австрия, в Полша или в Германия, да кажем, че предметът е имущество с местонахождение във Франция. И любопитно е, е да, да поясните предвид проекто регламента, какво би станало? Значи имате удостоверение за наследство издадено от германски е, специализиран съд, е, е, защо не и полски или словашки, постъпва това удостоверение при френски нотариус като основание за собственост и оттам нататък френският нотариус оформя акта, декларация, е, която се изисква съгласно френската система. Така ли наистина ще стане? Да, да, да добре сте разбрал. Е, е, а и казаното от британския колега преди малко го потвърждава. Всичките ни намерения Цялото ни внимание е насочено към това прословото удостоверение за наследство, европейското удостоверение за наследство, което ще облегчи в значителна степен уредбата на наследството навсякъде в Европейския съюз. Без при това обаче да отхвърля, да заличава установената практика, било то съдебна или нотариална, която действа във всяка държава членка. Вероятно, Съюзът ще приеме едно автономно, е, с е, собствена сила и действие удостоверение, което естествено ще може е, да се движи свободно. Винаги подобни актове пораждат известни съмнения, тъй като ще трябва да изчакаме известно време, докато в случая удостоверението за наследство се докаже на практика но, но ние е, сякаш всички се обединяваме около необходимостта да се въведе такъв единен акт за наследство, е, в който да, да, да, да установява фактите по едно наследяване в общоевропейски мащаб. Днес, онова, което липсва днес, обаче, е, е, е, е наистина един документ, който може да се движи навсякъде е, из Европейския съюз и да има такива реквизити, да бъде така оформен, че когато такъв един акт, такова едно удостоверение постъпи при мен, като френски нотариус, макар и издадено в Германия, да ми даде възможност да установя процесуалното качество на предявителя – като наследник. За да мога да кажа аз, от намиращото се във Франция имущество, кое, коя част, на кого се пада. Понеже, както казах, грешки има. Допускат се грешки. Онова, което става напоследък и поражда огромни осложнения е, че ако аз като френски нотариус не съм удовлетворен от един неперфектен документ от чужбина, какво да правя? Аз по френско-френски, така да се каже, опирайки се изцяло на френското си законодателство, установявам правата на, на страните, като разбира се заявявам, че онова, което ми е представено като доказателство от тях, не е достатъчно, не е перфект. И фактически се оказва, че е, ако в една друга страна вече е, са установени права на лица, те не могат да се прихвърлят и в случая на френска територия ние отново ще трябва да установяваме тяхното правоимане. И в тази връзка казах, аз съм убеден, че европейското удостоверение за наследство е, ще бъде голяма стъпка напред. И въпреки това, за да може да се движи свободно навсякъде из Европейския съюз, това удостоверение за наследство няма да бъде така универсално, както сегашните актове в различните държави членки и ще породи известни съмнения, поне на първо време, у практиците. А, интересна дискусия. А, във връзка с проекто регламента Разбирам, че когато е издадено удостоверение за наследство, то няма да бъде проверявано, няма да е необходимо да бъде проверявано в държавата, в която постъпва. Може да се пристъпи към изпълнение на завещанието въз основа на издаденото удостоверение. Защото в случая не става дума за промяна на съдържанието, а просто за един подход към необходимите реквизити. Нямам никакво съмнение, че едно френско удостоверение за наследство, например, или ако искате едно европейско удостоверение за наследство, издадено от френските власти – няма да бъде приложимо към наследство в Германия. Нямам никакво съмнение, че а, то ще бъде приложимо. То може да бъде използвано, използвано примерно за вписване в поземленият регистр, без да са необходими всякакви други а, правни процедури. И когато става дума за разделяне на едно наследство, знам, че в такъв случай много често са необходими допълнителни правни стъпки. Но ако френската страна е съгласна с това, че онаследяването а, настъпва със смъртта на наследодателя, Ма, в случая би било, който давам като пример, би било значно да се а, внесе а, корекция в германският поземлен регистр. Защото а, поземлен регистр не е конститутивен акт, той е само а, е, установяване на едно съществуващо положение. И нещо накрая. А, не разбрах много точно. Бихте ли могли да ми обясните още един път? А, какъв е случай, когато има а, доверителен фонд? А, говорите а, само за такъв фонд, който се създава по силата на наследство при смъртта на наследодателя или става дума за доверително на собственост, която се очредява по, още по време при живе на наследодателя? И когато критикувахте проекто регламента, мисля, че ще възникнат проблеми в едно по-далечно бъдеще. Не разбрах точно какво имахте предвид. Какво казвах всъщност? слушах на англи... английския превод, затова ще говоря на английски. Трябва да кажа, че първо говорих изключително за доверителни фондове, създадени по силата на завещание, а не приживена на следодателя, бъвши наследодател. Това са две съвсем различни неща. Тоест, те фондове се създават след смъртта на следодателя, по силата на неговото завещание. Ставаше дума кое е приложимото право, каква е съдебната юрисдикция, по която те се уреждат. Те се администрират съгласно завещанието и прилежимото право. Доверителният фонд се създава така както е постановено в завещанието, бенефициентите, бенефициентите са определени, всичко в този момент е на лице и активите, които ще бъдат а, включени в този, а, в този фонд, ще бъдат вече собственост на, на, на а, ще бъдат вече фонд, собственост на доверителите. На доверениците, извинявайте. А, и а, а, естествено тук съществуват а, правила, по които доверениците действат в рамките на закона, при който е постановен а, фондът. В този момент приложимото право а, съгласно регламента вече няма да действа и доверителният фонд трябва да бъде а, към него трябва да се прилага съответното право. Защото 10 години след създаването на фонда въпросът е приключен и фонда, така да се каже, поема свое собствено съществуване и ако възникне проблем с него, примерно взимам пример, на където се нарушават изискванията на доверителния фонд и доверениците напълно влизат в разрез с това, което е постановено при неговото учредяване. Дали трябва да се върнем към закона, по който е учреден фондът или ще бъде приложимо правото на страната, в която в момента живеят доверениците? един път, когато довенеците получат пълни права, вече се установяват едни правни взаимоотношения с другите страни, които проистичат от наследството, защото наследството вече е изпълнено. Волята на следателя е изпълнена. А така ли е? Правилно разбирам. Да. нямам тук текстът, за да мога да кажа дали 10 годишният период фактически е записан там. Но, госпожо, госпожо Полис, отношенията между а, довереника, доверениците а, и администратора. Какво ще кажете по този въпрос? Аз не съм специалистка точно в тази област, но мисля, че най-добрият начин да се опитаме да разберем а, това, да разглеждаме доверителния фонд като един вид договор. А, а, като нещо, което а, в никакъв случай не е абсолютно отделно от завещанието. Да, но въпреки това все още не, не разбирам точно какъв е проблема. Защото трябва да кажа, че все още не знам а, за какъв проблем в случая става дума. Sorry, I just think I may have uh, uh, misled you. The, the... Може би малко съм ви заблудила. Десет години казах като пример, имам предвид дълго време след учредяването на доверителния фонд, а не точната цифра 10 години. Защото когато се е приложено наследственото право, когато е създаден доверителния фонд, той започва свое собствено съществуване – и, е, ако възникнат спорове, а, е, кое ще бъде приложимото право и кои съдилища ще имат юрисдикция за решаване на възникналите спорове? А председателят за жалост не си е включил микрофона. Um, if I could just add, I think the... Да добавя нещо. А, трудностите с тези доверителни фондове, са дали последата на завещание, идват от това, че проектът, така както е сега, изключва създаването или пък премахването на, на такива доверителни фондове. Ако фондът е създаден по приложимото, едно или друго приложимо право, той ще продължи да съществува, но този регламент изключва неговото, неговият, неговият жив, по-нататъчен живот и изключва краят на един, един подобен доверителен фонд. Как ще се уреди въпросът в този случай? Именно това имах предвид и аз, а, а, казва преждеговорившата. Но, доколкото разбирам, до къде свършва едното и къде започва другото, е въпросът, който ви вълнува. А, може би трябва да се направи нещо. Не знам дали вече го има някъде записано. Имате ли предложение или, или предлагате изменение? Е, това е съвсем независимо от това дали Англия, Великобритания и Ирландия ще се присъединят към една подобна уредба. И така, колеги, имате ли още въпроси? Може би да попитам експертите дали имат още коментари, които биха желали да споделят с нас. Е, ако няма, цепим секундата по отношение на дневния ред. А, мисля, че е трудно и не е необходимо да продължаваме от тук нататък. Толкова много идеи без това ни дадахте и много неща имаме да обмислим. И е, разкри се една множественост на проблематиката. Струваше ми се, че нещата са ясни в начало но всъщност бяха поставени множество въпроси. Ще повторя сега, ще повторя думите на Метра Шасаня. Не става въпрос за а, правилата, които уреждат стълкновения на правни норми. Става въпрос да не се разделят една наследствена маса и към отделни нейни части да се прилагат различни правни уредби. Дали това ще породи проблеми или не, предвид на новия регламент, не можем да кажем от сега. А, може би няма да можем да кажем и докато не се натрупа юриспруденция. Но благодаря на всички, благодаря на експертите, че дойдоха. Понякога вашите изложения бяха доста сложни, макар е, при всички положения да бяха интересни. Сега давам думата на колегата да продължи да води вместо това. Сега обявявам пауза, 7-минутна пауза, след което продължаваме през закрити врати.